Добър ден на всички. Уважаеми госпожи и господа, в 3.10 е. Нека да започнем работа. Добре дошли на всички вас. Първа точка от дневния ред, приемането на дневния ред. Ако няма коментари, дневния ред се счита за прият. Втора точка е съобщение на председателя. Няма такива. Стигаме до точка 3 размяна на мнение с СВД относно ситуацията в Малдивите. Искам да приветствам тук господин Дитмар Криснер, който е ръководител на звеното в службата за външна дейност за Афганистан, Пакистан и Малдивите. Благодаря за това, че дойдохте тъй като не ви дадохме голямо предизвестие. Ако не се лъжа, Сабине Лозинг се свърза с мен и помоли да включим въпроса за Малдивите в дневния ред. Благодаря за информацията. Мисля, че всички сме съгласни, че онова, което се случва на Малдивите е повод за притеснение. Има влушаване по отношение на човешките права, демокрацията. Много местни жители се присъединяват към ислямска държава. Трябва да споменем убийството на Ямин Решит, един блогър. Той беше убит от фанатици. Преди да бъде убит, пишеше за свобода на вероисповеданието и не само. Без да се бавим, ще дам думата на господин Крислер. Той ще ни разкаже за това, което се случва на Малдивите и след това ще имаме възможност за дебат. Имаме време около 20 минути на практика до 3.30. Затова ви моля да бъдете пределно кратък. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че ми давате възможност да поговоря с вас относно положението в Малдивите. В началото искам да кажа, че през 2008 година в Малдивите се извърши е, един е, обещаващ преход от 30 е, годишно авторитарно управление към многопартийна демокрация и демократични избори. От 2011 година нататък обаче положението с политическите и човешките права се влуши, особено след 2013 година и избирането на новия президент. Жалко е, че много опозиционни лидери са хвърлени в затвора или им се пречи да се придвижват както сметнат за добре. Има една противоречива черта в управлението, един закон, който е много противоречив, свързан с е, закона за тероризма от 2015 година. Има сплашване, освен това, на журналисти, потискане на свободата на медиите. Неодавна Върховният съд в Малдивите постанови, че ще може да определя дали парламентарните решения са легитимни или не. По този начин се ограничава ролята на парламента и на практика се иземват част от неговите функции. Друга тревога е свързана с де-факто мораториума върху смъртното наказание. Правителството отдавна поддържа този мораториум. Неодавна обаче настоящата администрация говори за това, че ще поднови екзекуциите. По отношение на равенството на половете, Признаваме, че правителството прави опити да подобри институционалната и политическата рамка, но все още ставаме свидетели на насилие срещу жените и то доста често. Насилие по отношение на насилието и борбата с екстремизма и тероризма, това са приоритети за правителството беше въведено изменение към Закона за тероризма от 2015 година. По силата на това изменение се счита за престъпление опита да се финансират терористични дейности или опита да се присъединиш към терористична групировка. С оглед на броя на европейците, които посещават Малдивите всяка година, почти 500 хиляди, ние проявяваме голям интерес към сътрудничество точно по този въпрос. Вие споменахте, господин председател, убийството на Джамейн Рашид. Той беше блогър и борец за човешки права. Това убийство се случи през 2017 година. Господин Рашид от дълго време беше обект на заплахи поради сатиричните си коментари, поради това, че беше пропагандист за секуларизма, за една светска държава. Малдивските власти арестувах няколко човека, за които се предполага, че са участвали в това ужасяващо престъпление. Всички тези въпроси, които вече споменах, всички тези проблеми бяха засегнати в рамките на третия диалог между ЕСА и Малдивите. Той се проведе на 23 май 2017 година домакин беше Малдивското външно министерство. Малдивите вече не използват двустранна помощ за развитие от страна на Европейския съюз и Европейския съюз не е представен на Малдивите. Смятаме, че имаме възможност за диалог и за сътрудничество с малдивското правителство. Нека да ви представя някой от тях. На първо място, Европейския съюз би трябвало да използва своето влияние, за да накара правителството на страната да направи по-добра оценка на заплахата от радикализация на Малдивските острови. Освен това, ЕСА може да подпомогне неодавна основания Център за координация в тази връзка може да бъде насочена нашата помощ към това да се справим с е, терористичната пропаганда, например. Искам да кажа, че нашия координатор в областта на тероризма, господин Жил Ван Декерхове, ще бъде поканен на една конференция, посветена на проблемите с тероризма, на която ще се обсъдят и Малдивите. Освен това, Европейския съюз е, може да настоява за препоръките, които бяха очертани в рамките на предишните избори на Малдивите, за да се гарантира, че следващите избори на Малдивите ще бъдат е, достатъчно демократични. Президентски избори трябва да има през 2018 година. Европейския съюз иска да изпрати наблюдатели. Малдивското правителство покани ЕС да направи средносрочна оценка и тази средносрочна оценка ще бъде нещо като последващи действия спрямо президентските избори от 2013 година. Ние там имахме наблюдателна мисия и направихме препоръки. Освен това, Европейския съюз може да работи за напредък в областта на човешките права, особено що се отнася до свободата на словото и свободата на сдружаването, както и по отношение на дейностите на гражданското общество. Освен това, Европейския съюз би трябвало да наблегне пред правителството е, на това колко е важно върховенството на закона, независимостта на съдебната власт и разделението на властите. Господин председател, Малдивското правителство иска да работи с ЕС, за да се приложи цял набор от препоръки, които засягат една мисия в областта на правосъдието, финансирана от Европейския съюз през 2016 година. Тази мисия имаше за цел да се реформира съдебната система на Малдивите, както и някои практики на съдебната власт. Може да има втора експертна мисия от страна на Европейския съюз и тя може, например, да работи с генералния адвокат на Малдивите. Европейския съюз би трябвало да оказва натиск върху Малдивите да запазят мораториума върху смъртното наказание, защото има стъпки този мораториум да бъде премахнат. Освен това Европейския съюз трябва да насърчава представителството и областяването на жените, правата на жените и освен това ЕСА би трябвало да работи за спиране на насилието срещу жените насилието а, от всякакъв вид. Накрая Европейския съюз би трябвало да работи с малдивските власти по отношение на измененията в климата. Тук мога да спомена сътрудничество на международни форуми, както и подкрепата за дългосрочни стратегии за създаването на устойчива економика, която да се основава на възобновяемата енергия. Вероятно знаете, че Малдивите са ръководители на алианса на така наречените малки островни държави. Виждате, че Малдивите могат да играят много важна роля в международната общност. И накрая Европейския съюз работи с Малдивите по отношение на така наречения незаконен, нерегламентиран и нерегулиран риболов. И в заключение, господин председател, искам да кажа, че като новопоявяваща се демокрация, пред Малдивите ще има предизвикателства. Европейския съюз може да играе важна роля, за да подпомага тази държава в решаването на тези предизвикателства, тъй като няма рамково споразумение между ЕСА и Малдивите, ние смятаме, че трябва да има по регулярен политически диалог с правителството. Освен това смятаме, че трябва да задълбочим своите отношения с Малдивите, като насърчаваме добрите практики, вместо да посочваме с пръст лошите. Благодаря, господин Крислер. Четири Четирима колеги са поискали думата. Господин Данжан, господин Панцели, госпожа Льозинг и госпожа Ламбард. Няма да приемам други заявки за изказване. Ще има, значи, един кръг от въпроси и изказвания по две минути на човек и след това ще дадем думата на господин Крислер за обобщение. Арно Данжан е първи. Благодаря, господин председател. Не се изказвам от мое име, от името на господин Кукан. Той всъщност водеше наблюдателната мисия през 2014 и искаше да се изкаже днес, но аз ще изчета неговото изказване. Господин Кукън следи активно политическото развитие там след мисията за наблюдение през 2014. После ще има и допълнителна мисия тази година – много е, се радвам, че малдивските власти са разрешили тази допълнителна мисия. Е, в окончателния доклад има препоръки, с които сме излезли. Важно е те да бъдат спазвани, особено като се имат предвид и предстоящите избори през 2018. Очаква с нетърпение господин Кукан е, сътрудничеството. Положението в страната е трудно по отношение на някои основни свободи, свободата на изказване и на сдружаване. Опозицията трябва да използва възможността да упражнява своя мандат и да осигурява демократично функциониране на страната. Трябва да следим отблизо какво се случва там. Също проблематична е свободата на медиите. Има заплахи срещу журналисти, ограничаване на работата им. Ямен Рашид, блогърът бе загина тази година. Има и е, негови колеги, които са в неизвестност. Затова смятам, че трябва да продължим да наблюдаваме положението в е, Малдивите. Благодаря на господин Държан, господин Панциери. Благодаря, господин председател. Благодарен съм на нашия гост за това, че ни представи положението в Малдивите. Искам да кажа няколко думи за опитите за възстановяване на смъртното наказание след дългогодишен мораториум. Мисля, че Европейския съюз трябва да изкаже ясната си позиция. През април президента заяви, че иска да върне екзекуциите като практика. Малдивското законодателство предвижда да могат да бъдат екзекутирани и малолетни лица. Значи една четвърт от затворниците са изправени пред е, възможността да бъдат екзекутирани. Трябва да изпратим съответно ясно послание. Призовавам всички вас да гарантирате, че в е, контактите, които имаме, е, винаги ще споменаваме колко е важно да не се връща смъртното наказание. Между другото, европейците, които пътуват като туристи до Малдивите, трябва също да говорят против смъртното наказание. Госпожа Льозенк. Благодаря. Е, бих искал да говоря, искала да говоря немски. С оглед на демократичното развитие на Малдивите, аз разговарях с представители на опозицията и мисля, че е много важно да се работи до следващите избори за превенцията на подобни убийства. Не може опозиционни политици да бъдат елиминирани просто така. Ако те са хвърлени в затвора или с тях се случи нещо друго, няма да е добре. Може би ще е добре за малдивските власти, защото няма да има никаква опозиция и тогава изборите ще бъдат безпроблемни. Мисля, че когато говорим за проблемите под формата на проблеми, свързани с свободата на словото, малко смягчаваме нещата. Трябва да има изключително голям натиск. Естествено, трудно е да се намери точното равновесие, така че не съм съвсем сигурна какво точно трябва да се направи. А що се отнася до тероризма, вие казахте, че правителството би желало да се справи с тероризма. Какво означава за правителството обаче тероризма? тероризма има различни описания и определения по света. За някои хора дейността на Ердоган е терористична. Няма а, няма чак толкова много арабски е, граждани, т.е. Е, граждани от арабски происход присъединили се към ислямска държава, е, чисто пропорционално, колкото са малдивските граждани, които са се присъединили към ислямска държава. Процентът им е много голям. Трябва да имаме резолюция, защото от миналата година насам положението се е променило и то драматично. Госпожа Ламбард от името на Зелените. Аз съм тук като председател на една делегация, която включва и връзките с Малдивите. По отношение на резолюцията. Ако ще се прави резолюция, тя трябва да доведе до съответните последици. Не съм убедена, че това ще стане, защото знам какво стана с предишните резолюции. Аз проявявам интерес към отношенията на ЕС с, с Малдивите. Те са доста проблемни. Имаме контакти с нашето посолство, представителство в Шри-Ланка. Посланника ни каза, че е трудно да се отиде и да се разговаря с властите в Малдивите. Трябва да се спомене връзката между Малдивите и Саудитска Арабия. Искам да попитам какво смятате ви в тази връзка. Толкова ли е дълбока тя? Благодаря. Четирима колеги се изказаха. Нека да чуем вашите отговори. Благодаря, благодаря ви за тези интересни въпроси. Ние подкрепяме мисията на господин Кукан. Ако не се лъжа, тя ще бъде през септември. Това е мисия за последващи действия. Поддържаме тясна връзка с него. Искам да подкрепя това, което каза господин Кукан. Мисля, че работим в добро сътрудничество. По отношение на смъртното наказание. Аз също смятам, че би трябвало да имаме по-категорична позиция. От доста време насам правителството публично заявява, че иска да поднови екзекуциите. Това още не е станало факт. Трябва да бъдем по-категорични. Тази тема беше в дневния ред, когато а, нашите ръководители на мисии посетиха Малдивите миналия месец. Това послание беше изпратено към правителството. Европейския съюз принципно е против смъртното наказание. Искам да ви представя една интересна идея – Всъщност, вие говорихте за нея. Да се повиши осведомеността на туристите. Ние би трябвало да помислим малко повече по този въпрос. Обръщам се към госпожа Льозинг сега. Диалога с опозицията не е лек, но съществува. Разговаряме с представители на гражданското общество. Казват ни колко е трудно за опозицията да действа, да съществува. От една страна е трудно да се окоружи правителството да създаде равни условия за всички. В същото време, е на лице една политика е, на целенасочено елиминиране на членове на опозицията. Това беше казано. За да не можете да участват в изборния процес. Когато разговаряме по този въпрос трябва твърдо да подчертаем какви са нашите очаквания е, за следващите избори, които би трябвало да се проведат през следващата година. Тероризма наистина е голям приоритет за правителството. Ние искаме от него да ни даде по-добро определение. Какво е за правителството на Малдивите терориста? Освен това искаме да ни дадат списък с лица, които според тях принадлежат към терористични групировки. Какво прави един малдивски гражданин терорист? Това не е съвсем ясно. И ето защо закона може да се прилага за много различни ситуации. И по отношение на казаното от Джейн Ламбард, вие отразявате до известна степен нашата дилема как да създадем ефикасни политически отношения с Малдивите. Казах, че ние сме ангажирани в разговори, нямаме представителство в Мале, това е проблем. Трудно е да се води диалог, диалога не е постоянен. Бихме желали да имаме постоянно представителство на Малдивите – за да можем да отговорим на всички предизвикателства, които имаме в отношенията с тази страна. Но по бюджетни съображения това вероятно няма да се случи. А що се отнася до Саудитска Арабия, има връзки, които съществуват и се развиват. Те се основават на нещо като културен афинитет – има обаче и много бизнес интереси, които са в сърцевината на връзките между Малдивите и Саудитска Арабия и те трябва да бъдат взети предвид, когато правим оценка на положението. Благодаря господин Крислер за това, че дойдохте. Мисля, че ни дадохте много важна информация. Дали ще има резолюция, трябва да се вземе решение, няма да вземем ние решението, може политическите групи поне да обсъдят дали има смисъл да се прави нещо подобно или не. Стигаме до точка четвърта, ще я разгледаме в рамките на 15 минути. Тя се нарича създаване на инструмент, допринася за стабилността и мира. Предвижда се разглеждане на измененията и трябва да видим какви ще бъдат бъдещите стъпки за промяна на този инструмент, допринася за стабилността и мира. Сега ще говорим за трети път по този въпрос. Имаше дебат с СВД и с някои други комисии на 21 март. Имахме и разглеждане на проекто доклада на 2 май. 99 изменения са внесени. Те бяха внесени до края на май в допълнение към 10-те изменения, внесени от е, докладчика. Сега ще дам думата на самия докладчик, господин Арно Данжан. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще говоря, защото, както и казахте, вече обсъждахме два пъти този текст тук в нашата комисия и проведохме нееднократно обсъждане и с колеги от другите полити... Е, групи. Благодаря на всички колеги, които участваха в тези дискусии. Както е, казах, когато представях доклада, става дума определено за чисто технически текст. Е, регламент, е, т.е. юридически текст. И е много важно беше да може този текст да започне да се прилага в един разумен срок защото ефективността на мисиите на Европейския съюз на място са особено трудни, примерно в Мали, в е, ЦАР. И този инструмент, е, капацитетът, който ще бъде създан, е, създаден е определено се очаква с нетърпение от хората, които участват в тези мисии, а и от третите страни, които приемат тези мисии на Европейския съюз. Та въпросът е спешен и в такъв смисъл твърдя, че е, ни трябваше така много внимателно да работим по чисто технически е, аспект на текста. Което вече не изключваше и реалния политически дебат е, с много ясно заети позиции. Някои политически групи от самото начало считаха, че правното основание за тези законодателни текстове не са достатъчно гарантирани и не мож... и искаха да се избере друг подход от този, който бе предлаган. Други е, политически групи последваха моите препоръки, за което им благодаря. И така се получи един много интересен дебат, според мен особено с СНД, по отношение на економическата политика. Абсолютно уважавам и този аспект. Ние трябва ясно да, да имаме предвид, че това, което предлагаме, става дума за един временен механизъм за срок от 3 години социалистите имат своите възражения относно това как може политически, а пък и финансово да, бъдат, да бъде подкрепен един такъв инструмент. Е, разбирам и смятам, че те първа ще започне дебата. Е, съвета и комисията, ако искат този инструмент да стане постоянен, постоянен ще трябва да излязат с ново предложение, несъмнено. И в такъв смисъл възраженията или бележките, които бяха направени, ще могат да бъдат отразени. Затова предлагам сега, ако можем да го постигнем, да приложим една компромисна формула. Тоест, е, бързо да приемем текста такъв, какъвто се предлага сега, да го запазим доколкото е възможно в е, първоначалната му форма да се предлагат съответните юридически е, финансови гаранции и, в, е, и времено, и затова ви така признавам, че а, трябва да отчитаме и настояванията на другите политически групи, че средствата за този инструмент не трябва да идват от парата за помощта за развитие. За това именно предлагам този вид компромисен вариант. До тук сме стигнали към днешна дата. Ако а по никакъв друг начин нямаше да получим и политически компромис върху предлагания текст предлагаме компромисни изменения, които покриват максимум от предложените изменения. Много, много старателно работихме върху тези много предложени изменения, за да можем да направим така, че да мине текста. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Тук, да, е, е вече последваща обмяна на мнения. Имаме само 15 минути. Господин Микис, чувате другите имена. Mr. Mrs. Lösing and Mr. Carver. Okay, well, trying... Ще ви помоля максимално кратко, по една минута на всеки. Започвам с докладчиците в сянка. А, да, първо на докладчика от Комисията за развитие, разбира се, заповядайте. Господин председател, това е господин Вайренен. Аз присъствах на заседанието председателствано от господин Донжан. Той предложи две компромисни изменения. В заседание на пред... докладчиците в сянка на ДВ представих тези текстове, обсъдихме ги, стигнахме до е, е, единодушие за изключване на помощта за развитие и как да се подсилят аспектите за е, развитие. Едното е да има адаптивност, другото да има по-точна дефиниция, по-точно определяне на условията, положителни или отрицателни списъци за това, за какво може да се използва това финансиране Предложихме на комисията да дойдат експерти да, и, и също и от е, службата за външни действия да обсъдиме и да се опитаме да стигнем до компромис. В комисията по развитие ще гласуваме следващия понеделник вечерта. Това е. Значи единодушие е, за е, помощта за развитие и после как да се подсилят елементите за развитие. Благодаря. Господин Мамикинс от докладчиците в Сянка е пръв. Благодаря. Ние също обсъдихме новия инструмент на заседание на докладчиците в Сянка. Естествено имаше разногласия по различни елементи. Някои политически групи казват, че няма да подкрепят законодателното предложение. По-голямата част са готови да го подкрепят, но е необходимо да се обсъдят някои основни компоненти. Много е, членове от социалистите и демократите отхвърлят идеята да се използват пари от е, Фонда за развитие за финансиране на този инструмент. Не става дума за огромни средства, но не можем да кажем колко ще станат тези средства в бъдеще. Надявам се, че в това отношение колегите ще ни подкрепят. После, критериите за прилагане на инструмента. Има предложение от е, депутати от нашата политическа група как да се избегнат недоразуменията. Ще гласуваме тук в е, парламента тези предложения, когато вече започне да се обсъжда и прилагането на инструмента. Господин Вистисен, като докладчик в сянка. Благодаря. Ние е, винаги искахме да сме сигурни, че е, ако инструмента се оказва ефективен, е, се окаже ефективен, комисията да има достатъчно възможност да действа. Но ето сега се почват всякакви коментари, колко голям, колко малък да е инструмент, колко, как да се финансира и така нататък. Мисля, че обаче ако ще слагаме ограничения, изобщо да работим по него. Така че от ЕКАРЕ внимателно ще обмислиме. Е, смятаме, че ще го подкрепим все пак, защото според нас основната идея е много добра. Добре е да опитаме поне за известно време и да направим оценка. Обаче, ако ще продължаваме да слагаме толкова ограничения и предпазни клаузи, наистина не виждаме защо изобщо да започваме да го е, прилагаме. Ето това е така нашето становище като начало и това ще е и нашата позиция от тук нататък при обсъжданията с докладчика. Госпожа Ватман, Таладе, също докладчик в сянка. Благодаря. Подобно на всички е, колеги, благодаря на докладчикът. Много усърдна работа и много трудна тема. Ауде е съгласна с основните линии, взети от докладчика и ще го подкрепяме. Оценяваме също и конструктивността на всички останали докладчици в сянка и факта, че приеха някои от измененията на 9. 9. Този инструмент трябва да бъде разгледан и в е, е, обсега на капацитета за е, военния за изграждане на военен капацитет. Не е възможно да има разве, развитие без сигурност и а, мир и обратно. Съгласни сме с докладчика, че при определени обстоятелства подкрепата за военни действия е действително необходима. Също така сме и това, тази подкрепа да се осъществява под надзора на нашия парламент. А ако се придържаме в тези рамки, комисията може да продължи. Госпожа Люзин от ГУЕ. Благодаря. Подкрепяме доводите на социалистите и демократите. Макар, че искаме малко да се поразшири. Тоест, е, да не става дума само за средства от помощта за развитие, а да има по принцип заделяне на средства от европейския бюджет в подкрепа на е, военни е, цели. Не знам какво ще е правното основание. Има мнение на правните служби, че това предложение е в разрез с договора. Това е поне мнението на съвета, а пък не знам, така, мнението на парламента се различава от мнението на правната служба на съвета. Не знам как точно ще продължаваме. Аз се изказвам от името на господин Валера, който не може да присъства в момента тук. Господин докладчик, виждам, че сте оттеглили вашите изменения. и подкрепяте резервите, които формулирахме през юли. Много така сериозна смяна на посоката предложението на комисията не може да бъде правно обосновано. Това е мнението на правната служба на парламента през 2016. Ние искаме, ако ще се приемат законодателни текстове, те да отговарят на правната рамка на а, нашето законодателство. Комисията заема друга позиция, друга позиция не трябва да разбравяме, че е, ние сме длъжни да спазваме върховенството на закона. Не става дума и само за вземане на пари от средствата за развитие. Много съжалявам, че не виждате това. Благодаря. Това е господин Карвар. Аз лично съм много скептичен за това необходимо ли е Европейския съюз да действа в тези области, след като има двустранни, многостранни и е, международни договори за тази цел. Не виждам защо и Европейския съюз да си раздува военните амбиции. По отношение на доклада, мисля, че има двусмисленост, е, примерно за е, някои дефиниции. После, кой ще получава тази е, помощ? Трябва много повече да се изчистят формулировките, за да може да така и ние да оттеглим някои от безпокойствата си има проблеми, примерно в Близкия изток, когато предоставането на военна помощ само отежни положението, така че е, би е, добре да се мисли и за това и да не, сме, е, да не се съгласим с разширяване на приложното е, поле. Кнут на Лекенштайн от социалистите и демократите иска думата сега. Благодаря. Искам да благодаря на Арно Държан, Арно Държан за готовността му за компромиси. Защото ние всички сме на мнение, че инструментът е полезен и необходим. Ще обмисляме предложението на Комисията по развитие и след това ще трябва да решим в Комисията по външни работи дали да възприемем тяхното становище. Е, не отричаме, че има проблем с финансирането. Най-малкото и защото се създава прецедент за бъдеще. Определено след 3 е, години трябва отново да се обсъди въпроса, включително и свързано с, финансира... с планирането за финансиране. Опитваме се да постигнем един общ подход и ще се опитаме да установим дали ще има достатъчно на време, дали ще има мнозинство. Господин Лиц, благодаря. Благодаря за дебата по темата. От е, ключово е, значение е да определим е, графика във времето. Основен проблем е и чисто правните съображения. Това е важно не само за нас, а и е, за страните членки. Средствата от е, помощта за развитие не бива да бъдат използвани за този капацитет, както каза тук и докладчиката от Комисията за развитие. Трябва много внимателно да прегледаме какво се предлага, и е, да видим е, също трябва е, тези примери, примерно, какво, за какво могат или не могат да се използват тези средства, т.е. положителен и отрицателен списък на условията. Сега вече давам думата на представителя на комисията, госпожа Халдеман. Благодаря, господин председател уважаеми докладчик, уважаеми депутати. Искам да благодаря на докладчика за цялостната подкрепа на предложението на комисията за изменение на инструмента за сигурност и стабилност и мир. Благодарим и за готовността да се намерят компромиси и обща почва – като се подчертава факта, че е, предложението за изграждане на капацитет за сигурност и отбрана е, е на, е време, за временна, за ограничен период от време. Надяваме се, че ще се постигне едно удовлетворително решение и е, очаквам да, сътрудничим, да си сътрудничим и с парламента, и с съвета и за бързото приемане на предложението за изменение и за бъдещата ни работа. Три момента искам да коментирам, господин председател. Въпроса able to support the military in those Въпросът е да могат да се подкрепят военни сили в изключителни обстоятелства, единствено когато става дума за възвръщане или създаване на условия за устойчиво развитие по време на, в условия на криза или спешни обстоятелства. Тук искам да цитирам и е, целта за устойчиво развитие е 16 в рамката за устойчиво развитие, която прави връзка между сигурността и развитие, за да се развива едно мирно общество. критериите за, на целите за хилядолетие не позволява подкрепа на военните, освен единствено в ограничени случаи за спешна хуманитарна помощ. Трябва също така да се има предвид, че, при, е, че финансирането по механизма за по капацитета за сигурност и отбрана имат именно за тази цел. Около 90% от инструмента се отчита като директна помощ за развитие и това ще продължи да е така. А по отношение на списъците, целта е да има един цялостен подход. Колегите, които ще работят с представителите на парламента, ще доразработят тази тема. А що се отнася до правното основание, Комисията предлага изменения към капацитета за сигурност и отбрана на базата на члена 209 и 212 от е, договора за функциониране на Европейския съюз, свързано с е, допълваща помощ е, в рамките на политиката на Съюза за развитие. Благодаря и окончателните коментари на докладчика, господин Дънжон, да чуем. Благодаря, благодаря на всички, които коментираха. Особено благодарено за Алде, Екаре и социалистите, защото... И Екаре, извинете, защото дискусията в никакъв случай не е лесна, но имаше една постоянна воля да намериме конструктивен дух на предлаганите изменения. И няма да кажа в детайлите, защото това са важни неща, Надявам се, че ще постигнем съгласие. Не бива в края на кращата да загубваме от поглед какви са целите на това, което правим. Дали разбирам възраженията на другите групи, но нека да ви припомня, че става дума за нещо, което трябва да се приеме поспешно с един инструмент, който има отношение към пряко към работата на място. Примерно това, което се случва в Мали, където имаме мисия – от е, Европейския съюз, военна такава, и е, отчаяно е, търси възможности е, да получи оборудване. Не става дума за оръжие за медицинско и административно оборудване. Именно за това става дума. Това трябва да имаме предвид. Разбирам, чувам много добре е, възраженията по отношение на правното основание, но Знаете, че много често правните тълкувания може да ни заведат и в една позиция, която е много различна от това, което сме искали да постигнем. После за така, листовете за условия, благодаря за коментарите. Надявам се, че с достатъчно воля ще намерим общи решения. Благодаря на Арно Държан. И следващите стъпки, колеги, на 11 юли ще разгледаме въпроса. Ще има два вота. Първо по доклада с просто мнозинство и след това по решението за започване на преговори за а, мандат, т.е. 37 души е, е, ще трябва да гласуват за. Така че ви препоръчвам да бъдете всички в залата. После ще започнат през септември между институционалните преговори. Благодаря. Сега преминаваме към точка 5. Разглеждане на становището по система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им. Как ще разгледаме също така необходимостта да има оперативна съвместимост на информационната инфраструктура. Има 154 изменения, като членовете стигнаха до три компромиса по взаимно съгласие. Докладчикът госпожа Будил Валеро от Зелените не е уведомила секретарията, че няма да присъства, но сега разбирам, че госпожа Лок Билер я замества, за това ще й дам думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Госпожа Валеро иска да благодари на всички колеги от групата за тяхното съдействие макар че групата на зелените е, запазва позиция на мъцинство. Принципно системата на ЕС в този случай трябва да предоставя предварителна информация за освободените от виза при техните пътувания. Идеята е тази информация да се попълва онлайн. Такава система в момента има в САЩ. Основно по това становище ще се работи в водещата комисия Либе. За нас са важни обаче въпросите по външната политика и правата на човека. Възложено е проучване, за да се види доколко е изпълнима системата ETIAS. Проучването установява, че не е ясна самата необходимост от една такава система, защото ние вече разполагаме с Шенгенската информационна система. Освен това, бъдещата система ЕТИА се намесва грубо в правата на човека. Докладчицата поставя под въпрос необходимостта от една такава система и смята, че предложението не бива да се приема. Госпожа Валеро иска да отпадне наблюдавания списък за заподозрени или подозрителни лица. Тя е на мнение, че Шенгенската информационна система съдържа достатъчно информация да спре терористите. Създаването на такъв списък за наблюдение дублира други системи, като ШИС. Освен това, въвежда някои неясни критерии и съответно правна несигурност. Разузнавателните служби нямат нужда непременно от повече инструменти, а от правилните инструменти. Не е нужно да търсим игли в купи с сено. Една такава система може в крайна сметка да ни направи изложени на още по-големи опасности. Една такава система, освен това, не е необходима, тъй като съществуващите системи без друго в момента биват оценявани и в тях ще се направят някои изменения, така че да бъдат по-ефикасни. Ние стигнахме до съгласие по компромисите. Ако етия се създаде, тя трябва да бъде възможно най-лесна за ползване. Освен това, информацията би трябвало да се подкрепя от държавите членки. Благодаря, госпожо Лох Пилер от името на ЕНП госпожа Штетина. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nařízení ETIAS figuruje na seznamu prioritních legislativ. Благодаря, че ми давате думата. НП подкрепя предложението. За мен въвеждането на системата ETIAS е мярка, която компенсира липсите е, в шенгенската система, където няма вътрешен граничен контрол. Такива системи работят в САЩ и в Австралия. Аз приемам и аргумента на комисията, че въвеждането на ЕТИЕ ще намали и броя откази за влизане в Шенген. И не на последно място Една такава система ще увеличи нашата сигурност и възможностите да разпознаваме лицата, които представляват риск. Иска ми се обаче да се предвиди и възможността хората да могат да подават такива заявления и на самите летища или пристанища. Ще работя с докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря ви. От името на социалистите и демократите, господин Бонафей, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата и докладчиците в сянка за положените усилия. И ясно е, че се променя начина по който управляваме своите граници, що се отнася до гражданите на трети страни. Това е разбираемо, като се има предвид терористичната заплаха. Е, това беше казано и в заключенията на Европейския съвет от мината седмица. Но трябва да се има предвид, че принципно ние не сме против такива автоматизирани системи. Знаем, че те се ползват в САЩ, в Канада. Въпреки това настояваме да има предпазни мерки. Различните политически групи са на различни мнения, но винаги сме стигали до компромис. Нашата група е на мнение, че трябва да се мисли за мястото на Етиас във външните ни отношения. Ние имаме нужда от добри отношения с нашите съседи. Би трябвало цялата бъдеща процедура да бъде изключително гладка и лесна за ползване но възниква въпроса за това колко дълго се пазят тайните и не се ли стига до профилиране възоснова на подадената информация. Знаем, че тази система ще се прилага и спрямо страни като САЩ и Канада, които отдавна са освободени от всякакви визови изисквания – трябва да сме сигурни, че не натоварваме твърде много и бъдещите пътници. Е, защото в крайна сметка е важен и туризма, и дипломатическите отношения с трети страни. Благодаря, колега. И от името на либералите, господин Ва... госпожа Валтемас, Благодаря, колеги. Първо искам да благодаря на госпожа Валеро, която не присъства. За нас това е много добро предложение и правилен инструмент, който да се прилага спрямо граждани на трети страни, освободени от визи. САЩ, Канада използват подобни системи. Освен това, ние знаем, че до 2020 година освободените от визи ще се увеличат с още 30%. Доволни сме от предложението на комисията, но според АЛДЕ трябва да се включат и достатъчно предпазни механизми, защото тези данни ще се обменят с правоохран... правоохранителните органи, следователно те трябва да са много добре защитени да не се посяга на основните права. Добавихме и някои изменения по изчезналите деца. Може би ЕТИАС би могла да се използва и за тяхното намиране. По самите изменения искаме да се заличи и думата образование. Надяваме се да стигнем до съгласие по тази точка. И сигурно знаете, че се водиха дълги дискусии дали ЕТИАС да се използва и при незаконната миграция. Оформиха се два лагери. Лагера някои са за, някои са против. Самата аз мисля, че инструментът трябва да се използва и в борбата с незаконната миграция, но това ще се обсъжда най-вече в комисията по граждански свободи. Като цяло сме съгласни с повечето компромиси. Благодаря. Някой друг желая ли да добави нещо? Нека ви напомня, че на 11 юли е гласуването в нашата комисия. Сега ще разгледаме две становища по използването на Шенгенската информационна система. Бих предложил да обединим точки 6 и 7, защото те са взаимосвързани. Първата точка е създаване, функциониране и използване на Шенгенската информационна система. Има 86 изменения. Второто е за използването на ШИ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Имаме точно 50 минути за точката. Давам думата на колегата Вотмас. Вие много бързате днес, господин председател. Едва успявам да ви настигна. Скъпи колеги, благодаря на докладчиците в Сянка. Ние заседавахме миналия четвъртък. Имаме четири компромисни изменения по използването на ши за връщане на незаконно пребиваващи граждани и четири за използването на ШИЗ в областта на граничния контрол за АЛДЕ границите и връщането на граждани при незаконно пребиваване са нещо много важно. Ши спомага, но би могла и да се подобри. Следователно, ние приветстваме предложението на комисията. То ще усили европейските действия при миграцията и сигурността. Знаете, че АФИТ има ограничени правомощия по това досие, но въпреки това при компромисите ние разглеждаме най-вече положението на граждани на трети страни и техните права, например предпазни клаузи, специфични предпазни мерки за непълнолетните и така нататък. Като членове на комисия АФЕД ние имаме моралното задължение да подходим по този начин. Всички ние би трябвало да знаем, че човешките права са водещ принцип на ЕС. Не е необходимо обаче това да се повтаря в абсолютно всеки документ, въпреки че реалността показва обратното. Знаем, че непрекъснато правата на гражданите на трети страни се погазват в Европейския съюз. Затова ние трябва непрекъснато да напомняме, че имаме задължения към тези човешки същества – Разбира се, същото се случва извън Европа, но това не е причина Европа да не защитава човешките права. Трябва да се покаже, че информацията може да се споделя ефикасно, че се зачита демократичните принципи и ценности. Надявам се, че всичко това ще бъде отразено в становището и че можем да разчитаме на вашата подкрепа. Благодаря, скъпа госпожо Вотманс. Преминаваме към докладчиците в сянка. Госпожа Шуица, господин Пицула, госпожа Льозунг. Първо госпожа Шуица за НП. Благодаря на госпожа Вотманс за нейната работа. Това е техническо досие, за него водеща комисия е Либе но ние добавихме някои предложения, за да може да се реагира по-адекватно на предизвикателствата на сигурността и миграцията. Е, това са въпроси, които ще определят дневния ред на ЕС за бъдещите месеци и години. Наскоро отбелязахме Международния ден на бежанците. Ние трябва да изпълняваме своите европейски отговорности. Шенгенската зона и системата ШИС гарантират основните свободи. Либе подкрепя системата ШИС, като винаги сме искали тя да се актуализира, да е по-сигурна за гражданите. Въпреки това, аз съм на мнение, че е, и двете становища са доста критични. Едва ли не се подразбира, че сегашната система работи зле и нарушава човешките права. Това не е разбирането на НП. Според нас, всъщност хората по външните граници се справят прекрасно при едни много трудни обстоятелства. Ние им благодарим за това и ще продължим да ги подкрепяме. Ето защо имаме още едно предложение към докладчика по формулирането на един от компромисите. Разчитаме на вашата подкрепа. Трябва да се каже, при... че в един правен текст не е непрекъснато необходимо да подчертаваме зачитането на правата на човека. Това само удължава текста и по никакъв начин не прави по-безопасна шенгенската зона. А що се отнася до пръстовите отпечатъци и лицеви изображения от деца, имам предвид компромис 1 и 3, ние мислим, че може да се намери по-добра система. Благодарим на госпожа Вотманс и на секретарията на АФЕД. Надяваме се бъдеще да стигнем до конструктивни компромиси в името на сигурността и безопасността на нашите граждани. Благодаря, колегата Пицула. ШИС е всъщност гръбнака на шенгенското сътрудничество – има много важна роля за преминаването в шенгенското пространство. Идеята тук е просто да се подобри функционирането на вече съществуващата система и по този начин да се изпълнява Европейската програма за сигурност. От името на социалистите и демократите съм предложил няколко изменения по член 20 точки С и Е, според нас е важно да се направи връзка с изискваните документи, дали се използва реалното име на лицето или името, което то използва. Според нас е важно, че системата ще може да функционира по-добре, да бъде по-ефикасна и по-добре да управлява миграционните потоци. Но мен ме притеснява текста за границата, по отношение на която се прилагат тези изисквания – Например, в случая с Харватия, ние не сме сигурни какво означава понятието външна граница. Дали това е външна граница на Европейския съюз или на шенгенското пространство. Имам предвид точка 12 в съображенията. Благодаря ви. И накрая госпожа Лозунг от името на Зелените. Благодаря. Аз се изказвам от името на колегата Урбан, който няма как да е тук. Първо, той би искал да благодари на докладчика. Ние ще подкрепим всички изменения, които подсилват правата на човека. За нас е много важно да се гарантира достоинството и правата на всеки човек. Затова Точка четвърта е много важна за нас. Правото на заличаване на всички данни също трябва да се гарантира и за гражданите на трети страни, които не са на територията на ЕС. За нас данните и предаването на данни е от ключово значение и при двата доклада. Не смятаме, че тези данни трябва да се предоставят на трети страни, дори, дори и при връщанията. Според нас европейската миграционна политика е рестриктивна и наказателна. Тя не отговаря на европейските ценности. Казахме в самото начало, ще подкрепим всички компромиси в защита на човешките права и достоинство, особено в трети страни. Благодаря, госпожо Льосин. Нека напомня на всички, че гласуването в АФЕД ще бъде отново на 11 юли. И сега стигаме до осма точка представяне на проекто проучване относно финансирането на Ислямска държава. Това проучване беше направено по искане на нашата комисия след решение на координаторите. Идеята е да се проучи финансирането на ислямска държава, така че международната общност да може да се бори с това финансиране. Казвам добре душа на господин Жан-Клод Кюсеран – Right, we have Miss Agnes Livalois. Госпожа Агнес Левалуа, заповядайте. So please take a seat. Uh, Monsieur Cousseron has... Господин Кюсеран е бивш посланник на Франция в Турция, Египет. Той беше назначен да отговаря за сигурността в Френското министерство на отбраната. Госпожа Девалуа е специалист по арабския свят. Тя работи в Академията по международни отношения, също така е заместник-председател на Института за проучвания на Средиземноморието и Близкия изток. Добре дошли! Тъй като закъсняваме във времето, без да се бавим, веднага ще ви дам думата, за да представите проекто проучването. Не знам кой иска да започне първи, може би дамата, госпожа Девала и след това ще чуем и вас. Ще ви помоля 10 до 15 минути, за да остане време и за обсъждане. Имаме точно 30 минути. Мерси боку, Благодаря, добър ден на всички, е, господа и дами депутати. Сега искаме да ви представим проучването за финансирането на е, ИДИЛ, Исламска държава. Съвсем набързо ще направя презентация за това какви данни имаме за финансирането на тази организация и след това ще дам думата на господин Полосланникът. Най-важното е първо да кажем, че Ислямска държава е доста сложна организация – и една от най-богатите терористични организации в света. Това е изключително важно, когато искаме да си дадем сметка какво е финансирането й. Защо казваме най-богатата? Защото тя се създаде върху територия, която е различна на тази от Алкаида. Те бяха създадени преди ИДИО. И голямата разлика е, че ИДИЛ е, им контролира територия доста сериозна, през коя, чрез която може да контролира сериозни финансови ресурси. Първо е, петро, залежите от Петро, Сирия и Ирак, тази област, където е Даеш, е, ИДИЛ има сериозни залежи, после там могат да упражнява и контрол върху природните залежи там. Също се занимава и с контрабанда, която си беше занимание още от преди тях и сега терористите вземат контрол. Трафик, контрабанда на предмети на изкуството, предмети от е, исторически находки. Там има значително брой такива. А също така в самото начало е, те е, започнаха и с е, ограбване на банки, банките в Мусул, например, откъдето получиха първоначално финансиране от минимум 500 милиона, което им позволи да се установят. Също те налагат и данъци на населението. Те, там живее население в териториите, които те контролират – около 8 милиона кон... население контролират и налагат една много значителна система на облагане и на измъкване на средства, което им позволява да не търсят външно финансиране. Те имат достатъчно ресурси от тези източници, които цитирах, с които могат да живеят по начинът, по който си го позволявах какво се случва сега. Ние се, е, има опити нали, да се спре тяхното териториално разширяване и е, да се спре възможността на, за осигуряване на средства посредством е, петрол и природни ресурси. Въпросът е да се прекрати възможността те да продават този петро. А бомбардировките също допринесоха за това, че те губят ресурс, защото извадиха от строя немалко е, преработващи инсталации за, и кладенци за петрол. А, също бомбардировките на коалицията направиха така, че се намали територията, окупирана от тази държава. Тоест, те, сега губят скорост, много по-малка е територията, на която оперират. От 2014 се водат операциите срещу нея. И сега а, ИДИЛ раз, разполага с много по-малко ресурси. От друга страна, много по-малко са и доходите, които могат да си осигуряват от населението на територията, където те управляват. Населението там, освен това, и обеднява прогресивно. Тоест, държавата скърца. Има много по-малко е, средства и е много по-малко привлекателна, защото в миналото те предлагаха много сериозно заплащане, на хората, които отиваха там, на бойците и тези, които се занимаваха с комуникации. В момента тези заплати далеч не са толкова привлекателни. Но все пак не можем да кажем, че ИДИО вече не съществува и няма капацитет да нанася сериозни поражения. Факта, че те имат все по-малко ресурси, е, показва, че и те се пригаждат към условията. В момента, макар че е, е, все по-трудно привличат бойци, защото не може да осигури съответното заплащане и съответно бойците считат не получават заслуженото, но тези, които се занимават с комуникации, в момента са заплатени много по-добре от бойците, защото да, ИДИЛ си дава сметка, че посредством комуникации може да стигне много по-далече, може, може да бъде е, привлекателна не само за привличане е, и за привличане на бойци, извинете. Та, много голямо развитие има в ИДИО по отношение на управлението на средствата по причини, които изложих. Приключвам с думите, че реално вече в организацията няма същите ресурси, но това не означава, че те са изчезна, тя е изчезнала като организация. Давам скатумата на колегата за втория коментар. Bien, Agnès Valois vient de nous expliquer de manière très, très claire. Да, съвсем ясно ви се представи как е, загуби част от капацитета си тази организация. Даденостите в момента са различни, губят е, средства, губят ресурси, губят територия. Е, също така губят и централизираността си. Идио също губи доста подкрепа и е обект на мерки, възпри... предприяти от различни страни, които я отслабват. И поради този факт тя се опитва да се адаптира и да измени структурите си и дейността си. Всички наблюдатели е, считат обаче, че това не означава, че организацията е загубила капацитета си да нанася поражения. Напротив, е, счита се, че ще има последващи е, действия. И именно за това обмисляме сега какво е бъдещето на тази организация, какви са, какъв е капацитета да нанася щети, какви ще бъдат източниците на финансиране. Разбира се, това са чисто сценарии, не можем нищо да сложим в твърди факти, но трябва да се опитаме да разберем какво може да се случи и съответно да измериме е, капацитета им за представляване на заплаха и нанасене на щети. Първата хипотеза, която е доста е, простичка, тук колежката коментира, е, че ИДИЛ излиза от схемата на е, териториалност. Тя беше териториална организация със съответен капитал, централизирана, с финансова система, с комуникационна система, достатъчно централизирана. Но в момента това не е възможно, те се разпръскват. Е, добре, е, от една страна това е отслабване, но и разширяване. Няма само една територия, няма централизация. Как точно ще се разпръснат, ще видим, но във всички случаи излиза, така тръгват по пътя на Алка и да създаване на филиали, така да се каже. Опитват се да е, пригодят своят начин на организация именно на факта на това, че трябва да са децентрализирани а, и да напуснат територията си. Сега казват, че ще отидат в пустинята. Дали ще отидат в пустинята или ще се отидат в някой град, ще видиме. А, това са различни начини на опериране. А, пресата започна да употребява така думата нискотарифен тероризъм, което не е най-удачният термин, но безусловно, той е също толкова опасен е, и причинява също толкова смърт. Тоест, е, ще има, може би, ще има по-концентриран риск от е, действия срещу индивида, а не върху групи. и независимо от всичко, е, така, остатъка от централ, от централизираната организация ще се опитва така да, да даде нов живот на а, е, организирането на дейността си. ИДИО има и нови нужди. През, през, знаете, че последните атентати всъщност струват много по-малко е, много по-ефтен е тероризма сега, може да е много по... също толкова смъртоносен, но по ефтен Така че може би ще се тръгне в тази посока. Докато е, борбата с е, ИДИЛ е, изисква много сериозно финансиране. А а тероризма в момента зависи в много по-малка степен от е, финансиране. Така че, може би, е, ще се върви в тази посока от тяхна страна. Дали ще търсят е, да, да се разпръснат и да действат с нескъпо струващи терористични мерки, това е един вариант. Друг вариант е, че, напротив, те ще се опитат да останат една централизирана машина с пропагандна машина, с структура на организация, с съответния капацитет за организация. Съществува също хипотезата, отново не само хипотеза, че организацията може да си постави като приоритет целта да оцелее и съответно да търси други ресурси било то посредством нови технологии, посредством използване максимално на подкрепата, която има, но и също посредством използване на трафик, включително и финансови спекулации, например. Също нови технологии, с цел да си увеличи финансовите източници. Така че няколко хипотези съществуват за бъдещето на тези организации. Значи едното е, че ще се децентрализират и разпъснат, а другото, че ще прибегнат към трафик или към е, нови технологии и мафиотски приеми с цел да оцелеят във всички случаи, е, като запазват структурата си за вземане на решение и командването. Благодаря на госпожа Левала и на господин Косера. Сега ще дадем думата на колегите за изказвания. Един колега е пожелал да се изкаже. Сега вече имаме други заявки. Първо ще дам думата на господин Корвин Мике, тъй като вероятно ще ни каже нещо много интересно. НП няма желащи господин Пицола от името на социалистите. Благодаря. Един много прост въпрос. Внимателно изслушах какво казахте относно финансирането на Ислямска държава. Ясно е, че парите идват след завладяването на територията. Сега Исламска държава губи територия. Кажете, моля, какво да кажем за трансграничното финансиране на Исламска държава, международното финансиране, което идва от чужбина, най-вече от страните около Персийския залив. Какво да кажем за чуждата помощ. Много говорим за чуждите бойци. Какво да кажем за чуждата помощ за ислямска държава? Какво е положението в тази връзка? Благодаря. Благодаря. Господин Аустравичус от името на либералите. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ни дадохте важна информация по този съществен въпрос финансирането на Ислямска държава. Въпросът ми е до каква степен е ясно дали е имало опит други терористични групи да се получат от исламска държава, що се отнася до организирането на тяхната дейност и до привличането на финанси, защото това е ценен опит и може други терористични групировки по целия свят да използват приеми, които са измислени от Исламска държава или пък са използвани много ефективно от Исламска държава. Господин Колсо. Благодаря. Струва ми се, че някои аспекти не бяха добре отразени. Това, което се случва в Ирак е различно от случващото се в Сирия, защото в Ирак в Даеш членуват и голяма част от военнослужащите. Имаме и отцепеното правителство на Алмалик. В Сирия обаче имаме 89 националности и много различен контекст. Това, което ме ме интересува е трафика на бензин – Знаем, че това се извършва по границата с Турция. Има и трафик на творби на изкуството, който допъва трафика на бензина. Да не говорим за данъчните обежища в банки от залива и в Турция. Може би те губят територии, но ние трябва да следим къде са парите, за да ги преследваме. Благодаря, Джеймс Карвар от СПД. Благодаря, господин председател. Всъщност, господин Колсо вече каза част от това, което аз исках да кажа. Имате ли финансови е, доказателства, финансова информация за това дали организацията е фатално ранена? Защото тя е ранена, но дали е фатално ранена? Освен това, има ли информация за това, че се разцепва на отделни организации? Има ли информация за това, че има изтичане на средства от териториите, в които до сега се е намирала ислямска държава. Мисля, че ще е трудно да изтичат пари, защото на лице е и Алкайда на арабския полуостров. А, може ли други организации да се възползват от а, тези средства организации, които са под друго име. Благодаря. Господин Корвин Мики. моему шокови запълни, не довидявам се. Кто... Няколко въпроса, господин председател. Искам да попитам кой купува този петрол. Доколкото знам, а аз разговарях с един посланник на Европейския съюз в страна от Близкия изток. Да получих информация, че Америка и Турция купуват петрол от Ислямска държава. Като се има предвид какви са съществуващите практики по-настоящем, как така не са разрушени а, тръбопроводите, защото сега по-настоящем тръбопроводите могат да бъдат разрушени за няколко часа или за ден или два. На второ място, още нещо, което не разбирам. Чувал съм, че Ислямска държава или Даеш прехвърля своята дейност в Либия. Ще кажете ли нещо в тази връзка? На трето място и двамата изказали се казаха, че Исламска държава ще оцелее след нападенията на коалицията. Те обаче наистина ли ще могат да оцелеят? Że chciałem е, и за тен темат, е, и за... Думата има господин Земке. Благодаря. Благодаря за презентацията и за възможността да участвам в днешния дебат. Налага се да призная, че и аз не разбирам как може да се използват приходи от продажба на петрол за ислямска държава. От чисто военна гледна точка би трябвало да е изключително лесно да се намерят местата, от които и да извлича петрол. Как може 7 години те да действат без да бъдат наказани? На второ място можем да се зарадваме на факта, че ислямска държава отслабва. Не на последно място, защото те вече нямат такива приходи, Въпросът ми обаче е следния. Можем ли да определим чисто количествено колко са намалели техните приходи? Ако те загубят страшно много, ще трябва да разчитат на външни източници на финансиране. Аз лично смятам, че външните източници са мястото, където трябва да се намесим. Така ще ги отслабим. Благодаря, уважаеми колеги, за тези въпроси. Имате около 7 минути а, за да отговорите. Вие самите може да се договорите кой ще започне. Първо дамите. Това е добре. Чуски фубяк. Съвсем набързичко. Има нещо, което трябва да се разбере много добре. При идил е важно да се знае, че територията, която управлява, намалява. Но същевременно ИДИЛ не контролира по същия начин и територията, с която разполага. Това е много важно и за намаляването на неговия ресурс. Вие питахте за бензина. Наистина трябва да се разбере, че в началото когато проникваше в региона, ИДИЛ използваше своята мрежа. Това е зоната на Рака в Сирия. Той успя да се разпръсне в тези пустинни територии, да се извършва контрабанда през цялото време и е, да се разчита на дългогодишни мрежи и връзки. Понякога не се разбира добре как е възможно това да се е случило толкова бързо, но се забравя, че всъщност тези мрежи отдавна са съществували и сега само са били реактивирани за износа на петрол към Иран, към Турция, това са предварително съществували отношения. Винаги е имало хора, които са организирали такива мрежи за лична изгода. Това е просто контрабанда. Но ресурса на ИДИЛ намалява заради международните мерки. В началото наистина имаше много контрабандисти, те продаваха и творби на изкуството, но сега вече има система това да бъде спряно и да се намери на кого всъщност се продава стоката или произведението на изкуството. Това не значи, че престъпните мрежи вече ги няма. Разбира се, че ги има, но контролът е увеличен. И това води до намаление на ресурса на идио. Това исках да кажа и може би то е най-важното. А за международната реакция, преди Дил да завземе Мусул и Данджа, имаше групи, които финансираха различни бригади, не непременно свързани с ИДИЛ. Когато Финансиращите обаче разбраха каква е идеологията на ИДИЛ, те прекратиха това финансиране. Това бяха бизнесмени, които всъщност си дадоха сметка за заплахата, представлявана от една такава организация. Но принципно в мисюлманската религия съществува тъй наречения закат. Ти можеш да решиш 50% от припечеленото от твоя бизнес да се даде на общността под различни форми. Някои обаче, както казах, бизнесмени спряха да финансират действията на тази организация, защото първоначално те са смятали, че финансират благотворителна инициатива, но след това са разбрали, че не може да се финансират подобни неща. Благодаря, аз ще отговоря, като добавя няколко идеи. Ясно е, че идил е, не се не е стъпил в нищото, той стъпи на територия, която вече си имаше множество проблеми и всякакъв вид контрабанда, и трафик между Турция и Ирак, между и... Сирия и Иран, всичко това е всъщност економическата и политическа реалност на този регион. Като целият този трафик не е непременно свързан с тероризма, той е предизвикан и от чисто социални причини. Освен това, сунитите, които живеят по тези места, принципно не са економически могъщи и този трафик, който виждаме, винаги е съществувал и отразява тази трудна ситуация. Това е от мен. Okay, thank, thank you, colleagues. Any... Благодаря, уважаеми колеги. Някакви други бележки, коментари, въпроси? Доколкото разбирам, трябва да видим една кратка презентация. Тъй като времето ни притиска, можем ли да се вместим в рамките на 5 минути? Добър ден, искам да ви представя едно проучване е, на сателитни изображения от Коперник. Включително и е, по данни на НАСА също където се наблюдава е активността на петролните инсталации. Ето тук виждаме, че има така термично изображение. Така имаме възможност да установим къде са инсталациите и да установим къде има дейност. Две полета на нефтени залежища действат и една рафинерия. Euh, Виждате тук е, находището на изток от Палмира. Тук е, отново виждаме, че има нали, термична дейност. Ето, също така, тук пък се вижда с друг вид изображение, че има горене на газовете при добив на нефт. Ето тук виждате още една зона. На две места там има дим. което означава, че там има а, е, така рафи... дейност, свързана с рафинерии. Тук виждате рафиниран, рафинери а, е, и такива и фиксирани, и е, подвижни на, на място, което се извършва. Жълтите част е територията, където действа Даеш, останалите са на различните сили, които се борят с тях. Тоест, е, е, главно рафинериите са в ръцете на кюртите и на ИДИЛ. А, инсталациите е, са в ръцете на кюрдите, на правителството и само една е под контрол на Даеш. Благодаря на уважаемите гости за тази презентация. Колеги, бих искал да ви препоръчам да погледнете по-отблизо този задълбочен анализ Имаме и един много ценен документ от е, отдела за политики. Заслужава си да го прочетете. Благодаря на гостите и им желая приятен ден. Преди да преминем към точка 9, искам да напомня на всички, че тази точка ще се разгледа при закрити врата. Искам да приканя всички от тези, които нямат право да присъстват, е, да напуснат залата. Могат да присъстват е, депутатите и